Благодаря много, госпожо министър-председател. Дами и господа, съгласие с председателя на комисията, господин Барозо. И тъй като много колеги е, чакат резултатите от гласуването, ще ви ги съобщя сега. Има и процедурна причина за това, за, а, тъй като едва след като резултатите са известни, парламентът може формално да продължи работата си. И сега а, изчитам а, заместник-председателите по а, техния а, ред. Първи... Ще ви дам резултатите. Шест. 572 гласа са подадени, 17 невалидни. Валидните гласове се разпределят така. 655 са валидните гласове. Кандидатите са получили следните гласове. Господин Питела получава 319 гласа. Мигел Анхел Miguel Ángel Мартинес. Мигел Анхел Мартинес. Мартинес получава 295 гласа. Ани Подимата 281. Алехо Видал Квадрас 269 гласа. Джорджос Папастамкос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 Господин Александър Алваро получава 235 гласа. Райнер Виланд 230 гласа, господин Одрик Власак, 223 гласа, господин Яцек Проташевич 206 гласа и господин Лазло Шуриан 188 гласа. И така, всички кандидати, чието имена чухте, са избрани и те могат да представляват парламента и да заместват председателя в реда, в който чието техните имена бяха прочетени. Има ли кандидати, които не приемат избирането си и новата си позиция? Не, е в такъв случай нека да ги поздравим. Дами и господа, съставът на новото бюро на парламента ще бъде съобщен на всички останали европейски институции. И политическите групи могат да отпразнуват резултата.